Госпожи и господа, уважаеми колеги, нека пристъпим към последната точка от дневния ред за днес, точка 10. Добре дошъл на господин Вадим Пристайко, министър на външните работи на Украина. Господин Пристайко, за нас е чест да ви приветстваме с добре дошъл. Благодаря, че толкова бързо откликнахте на поканата ни да участвате в днешното ни заседание. Приветствам ви с добре дошъл в Брюксел. Много добре познавате града, тъй като сте бил през изминалите две години ръководител на мисията на Украина в НАТО. Преди да встъпите в длъжността си министър на външните работи през август тази година. Господин министърът дойде на време, много бързо отпътува от Люксембург към Брюксел. Днес сте е участвал в заседание на министрите на външните работи на Съюза. С интерес очакваме от вас информация и за резултатите от това заседание. Предполагам, че в залата виждате много познати ви лица. Депутатите от всички политически групи заявиха, че трябва колкото се може по-бързо да встъпим в диалог с новоизбраното правителство на Украина, важен наш съсед и партньор. От значение сте и за работата ни тук през едните пет години. Много силно сътрудничество установихме с украинската страна през изминалите години. Ще продължим по този път и за напред. Сега очакваме да ни дадете повече информация за Европейската програма на правителството ви, както и по въпроси свързани с сигурността и редица други въпроси. Ще имате около 15 минути за изказването ви си, след което колегите ще имат възможност за въпроси. Надявам се, че дискусията ще бъде ползотворна. Господин министър, Разискванията се излъчват на живо по интернет. Няма нужда да се притеснявате, че някой подслушва. Така или иначе всичко ще стане обществено достояние. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, скъпи гости, за мен е чест да участвам в днешното ви заседание. Оценяваме подкрепата ни, която ни оказвате под много различни форми, например под формата на мисии за наблюдение на изборите в страната ни, които стават все по-прозрачни и демократични. А що се отнася до срещата на министрите на външните работи днес, то ще мога да кажа, че обсъдихме три основни въпроса. Първо, положението със сигурността в Украина, процесът от Минск и перспективите пред този процес – реформите в Украина, които започнахме преди известно време и също така и нашите очаквания. Нека още веднъж ви благодаря за оказаната ни подкрепа. Благодаря ви за това, че направихте размяна, възможна размяната на затворници. Господин Сенцов, например, успя да се завърне от дома единствено благодарение на вашата настойчивост и подкрепа. Размяната бе навременна, не бе справедлива, но бе навременна. Тя трасира пътя за следващата размяна. Да се надяваме също така, че ще се приложи в крайна сметка и формулата, за която се договорихме преди 5 години в Минск. Какво е настоящото положение в Украина? С риск да се повторя трябва още веднъж да заявя, че продължава войната с Русия. Тя продължава да взима жертви. Хиляди загинаха през изминалите пет години по време на тази война, която не бе официално обявена. Няма да ви занимавам с цифрите, вие сте запознати с тях. Запознати са най-вече от тези, които са посещавали Украина. Сами сте видели за какво става дума. Ние и президентът Зеленски направихме наистина опит да вървим по пътя очертан в Минск. Доколкото и Русия проявява волята за това, първите стъпки по този път са по-скоро от хуманитарно естество. Какво направихме до момента? руснаците искаха да бъдат постигнати две неща, преди лидерите да могат да се срещнат в тъй наречения формат от Нормандия. Последната такава среща бе през 2016 година. Първото искане бе формулата Шталмайер. Допускам, че всички знаете каква е тази формула. Според нашето тълкуване и съгласно договореностите в Берлин, се разработи формулата Шталмайер, която се надявам ще бъде изтълкувана много лесно. Тя ще влезе в сила привременно на първия ден на изборите. Става дума за местни избори ще прерасне и в постоянен закон, когато ОСС постанови, че няма проблеми с изборите. А второто условие, което поставиха руснаците, се отнася до три области – изискаха от нас да се оттеглим, например от Луганска област. Там, там не само изтегляме силите си, но започнахме и изграждането на мост. По тази част сме постигнали резултати. Има още две области, където сме готови да се оттеглим. Ще трябва да изчакаме само ден, в който да няма престрелки. Вече се договорихме, че ще се въведе 7-дневен период без военни действия. На осмия ден ще може да се изтегли контингентът ни. До момента това все още не е факт, но се надяваме, че ще стане реалност, така че да може да се срещнат и лидерите в формата от Нормандия. Това предприемаме за сега, за да стане реалност тази среща. постигнахме договореност по две от условията да се надяваме, че много скоро ще има резултати. Това е в момента положението. Освен това беше осъществена и размяна. Това не бе лесно, както знаете. Руснаците трябваше да изпълнят взетото решение, трябваше да освободят 24 души, които бяха задържани в Керченския проток. Всички тези хора трябваше да бъдат разменени срещу 24 войници, които така или иначе трябваше да бъдат върнати. Следващата размяна ще бъде с 100 души, а третата ще бъде дори още по-сложна. Но се надяваме, че така повече няма да има заложници и ще продължим по плана си. Зелински се опитва да протегне ръка към хората от другата страна, ние ще им предоставим известни права на самоопределение в рамките на процеса на децентрализация, който така или иначе тече в Украина. Има някои червени линии за нас, които представих и на министрите на външните работи. Една от тях е целостта на Украина. Няма да приемем насилствена федерализация на страната. На второ място, няма да променим конституцията си така, както го изисква от нас Русия. Ще внесем известни промени в конституцията си, като поставим в основата и децентрализацията. Това е предвидено и по Минското споразумение. На трето място ще проведем избори, но те трябва да се проведат на базата на стандартите на ОССЕ и на украинското законодателство. Това също е предвидено в Минското споразумение. Ще проведем избори и когато го позволява положението със сигурността. Освен това няма да допуснем руски заложници на наша територия. Освен това, Украина ще трябва да си върне контрола върху границите. Само, освен това се надяваме, че ОССЕ ще признае изборите ни за честни и свободни. Това бе всичко от моя страна. Ако искате допълнителна информация за положението със сигурността, ще ви предоставя такава. Няколко думи за реформите. Понякога се чувстваме изкушени да действаме прибързано, да одобряваме бързо закони, тъй като до сега загубихме толкова много време. Опитваме се бързо да приемем законопроекти в парламента, които отлежават вече в чекмеджетата от 5-10 години. Надяваме се, че парламентаристите ни ще приключат работа по 73 законопроекта в рамките само на един месец. Виждате, че така понякога не можем да приложим надлежната процедура, но предпочитаме да подхождаме така и след това да доизчистим детайлите, вместо да продължаваме да сме изправени пред купища несвършена работа. Няма да ни е лесно, но ако се съсредоточим върху определени области, като борбата срещу корупцията и структурите в тази област, съдебната власт, прокуратурата, то мисля, че ще можем да постигнем бързи резултати. Така новото правителство ще покаже, че се отнася сериозно към работата си. Първият законопроект, който внесохме в парламента, уреждаше имунитетът на членовете на парламента. По него се предвиждат отчасти драстични мерки. Проведохме също така и първо четене по важни законопроекти от областта на економиката, които трябваше да се приемат. Поне това е задължението, което сме поели по споразумението за асоцииране. Тук работим в различни области. Така, например, наскоро подписахме едно споразумение, което много скоро ще ни даде възможност да премахнем бариерите пред промишлената стандартизация. Има много законопроекти, по които трябва да се работи. Така, например, изначално преструктурирахме системата на местно управление в страната. Освен това, въведохме и много значителни промени по отношение на структурите за борба срещу корупцията на прокуратурата, на ръководството на спецслужбите. Да се надяваме, че всичко това скоро ще доведе до резултати. Освен това, не са настъпили никакви промени в вижданията ни за бъдещето. Ние смятаме, че бъдещето ни е в европейските институции, както в Европейския съюз, така и в НАТО. Това е закрепено не само в законопроектите, което, които приемаме, той е в сърцата на хората и те заплащат за тази идея с живота си. Хората се нуждаят от подкрепа, те искат да им се покаже, че все още имат място в Европейския съюз. Това ще ги подпомогне в ежедневните им битки. Благодаря ви, господин министр. Ще дам първо думата на, на председателя на делегацията ни в парламентарната асамблея Европейски съюз Украина, господин Вашчиковски. Благодаря, господин председател. Добре дошъл в Европейския парламент, господин министър. Надявам се, че много скоро ще бъде избрана Върховната Рада и ще можем да започнем да планираме работата си през идните години. Може би не трябва да се запознаваме всички отново, защото има някои ветерани, както във Върховната Рада, така и тук. Но доколкото знам, около 80% от членовете на Върховната Рада са новоизбрани. 60% са новоизбраните членове на Европейския парламент. Така че те първа ни предстои да се опознаем. В работата си трябва да се концентрираме върху задълбочаването на политическия диалог между институциите ни. Трябва да работим по проблеми, свързани с доброто управление и върховенството на закона. Ако се постигнат резултати тук, ще можете да се възползвате и от економическото ни сътрудничество. Не бива също така да забравяме и за проблемите със сигурността в Украина. Вие сте съседна на Полша държава, съседна държава сте на Европейския съюз. Ваш съсед е и Русия, която е агресор. Вие сте жертва на тази агресия. Нека ви уверя, че Проблемът с целостта на Украина и сигурността и ще продължава да е сред най-важните приоритети на парламента. Председателят, колеги, разполагаме с около половин час. Десетима колеги са се записали за изказване. Ще прочета имената им. School Бокско, for the SD Pizzula, for Renew Ostrevichus, for the Greens von Kramon Taubadel, for the ECR, Ms. Fortiga, for the GUI, Mr. Wallace, and for the non-inscreen, Mr. Papadakis. Mr. Kubilius. Господин Кобилиус, също така. Всички въпроси ли искате да изслушате първо? Добре, моля, вмествайте се в рамките по на две минути. Господин Галер, благодаря ви съвсем набързо. Благодаря ви, че ни разяснихте формулата Штайнмайер. Съгласен съм и с последователността на действията, така както я описахте. Логично е в един момент да се стигне до избори, но за това трябва да са изпълнени предпоставките, които изредихте до тук. По въпроса за реформите. Какъв напредък се постига по децентрализацията? Какви са плановете ви за приключването на този процес? Върховното съдилище за борбата срещу корупцията и досиетата подготвени от НАБО. Тези досиета не трябваше да попадат в старата система, но това се случи. Какъв е графикът за сезирането на Денхак с тези досиета? Разговарях с господин Коломойски в Киев. Има някои въпросителни във връзка с някои служители на президентската администрация. Какво ще кажете по въпроса? Освен това и господин Порошковски също сега е в общественото пространство. Необходимо ли е тези хора да поддържат връзки с настоящето правителство? По въпроса за реформата в здравеопазването, възнамерявате ли сега вече да направите някои промени или да ги отложите за по-нататък? Някои имат интерес от това, според нас, финансирането да потече в друга посока. Благодаря на Михаил Галер, Тонино Пицола. Благодаря, господин председател, господин министър. Добре е дошъл в Европейския парламент. Украина винаги се е радвала на голяма подкрепа от страна на парламента. Ще се спра върху три въпроса. Първо, Европейският парламент и членовете на нашата комисия отблизо следят напредъка по реформите в Украина, най-вече по реформите на съдебната власт, както и по отношение на институциите за борба срещу корупцията. Основната цел на тези реформи е да се повиши независимостта на съдебната власт. Затова би ни се искало Украина да се възползва от всички възможности да получи съвет за подготвянето и прилагането на тези важни реформи. Можете, например, да се възползвате от експертния опит на Венецианската комисия на съвета на Европа. Какви са следващите стъпки, които планирате по отношение на реформата на съдебната власт? Радваме се, че предприемате действия за уреждането на конфликта в източна Украина, както и че има изгледи за подновяването на срещите в формата от Нормандия. Министърът ви на инфраструктурата в края на септември публикува прогнозна оценка на необходимостта от финансиране за изграждането на инфраструктурата в Донбас. Какви са плановете ви в това отношение? Скоро разговаряхте и с генералния секретар на съвета на Европа, за да обсъдите кризата на доверието в парламентарната асамблея на съвета на Европа след завръщането на руската делегация. Каква оценка давате на бъдещите перспективи за уреждането на този въпрос? Петра Состревичиус, Благодаря. Господин министр, добре е дошъл на заседанието ни. Съвсем наскоро се завърнах от Лондон където се проведе много ползотворна проява на Парламентарната асамблея на НАТО. Разговаряхме в различни формати. Излязохме и с много добри заключения, които ни дават повод за оптимизъм. Вероятно ще се проявява и повече доверие към Украина, ще има и повече подкрепа за нея в бъдеще. Оценяваме високо амбициозната програма за реформи на президента Зеленски, както и широката подкрепа, с която се ползва той във Върховна Рада. Но как стоят нещата с общественото мнение, най-вече що се отнася до евентуални мирни преговори във формата от Нормандия? доколко при разработването на политическия си курс можете да разчитате на общественото мнение. Какво може да предприеме Европейският съюз, най-вече в областта на хуманитарната политика в региона на Донбас, за да има повече видимост за подкрепата от страна на Европейския съюз? Така хората вероятно ще са и по-положително настроени във връзка с бъдещето си. Не бива да ги оставяме в сивата зона на руската пропаганда. Не бива да позволяваме на Москва да им влияе. И накрая, може ли да ни дадете информация за това, какво обсъдиха наскоро президентът Зеленски и президентът Лукашенко – Чува се немалко за натиска от страна на Беларус. Какво е положението според вас в тази съседна държава? Благодаря. Uh, uh, Здравейте, господин министър. Аз съм и заместник председател на делегацията Европейски съюз Украина, така че Бих искала да подчертая, че председателя на делегацията заяви, че ние се интересуваме наистина от започването и продължаването на парламентарния диалог. Радваме се, че от украинска страна също има такова желание. Вие споменахте положението в източна Украина, проблемите със сигурността, затова искам и аз да се спра на тези теми. Вие споменахте размяната на затворници. Очевидно, че вие направихте голяма отстъпка, но нямаше баланс. По отношение на следващите стъпки по формулата Штайнмайер и формата от Нормандия и Минск. Бихте ли очаквали Москва да приеме това, което вие ще поискате? Аз не разбирам много добре как ще организирате изборите, кой ще ги наблюдава от украинска страна, кой ще отговаря за мисия на Европейския съюз ли говорим или някакъв друг международен надзор? Не мога да си представя, че ще бъдат приети международните стандарти за прозрачни и честни избори въпроси последващите стъпки по тези споразумения за нас не е много ясно дали Яроменко е по-скоро външен министр в сянка или не. Кой ще ръководи работата по тези формули по споразуменията? Кой ще ръководи преговорите? И като ли в Украина има някакво объркване между децентрализацията от една страна и формулата от Минск от друга. Благодаря от името на Екаре Ана Футига. Minister, to, to... Благодаря, господин министър. Добре дошъл в нашата комисия. Е, ние продължаваме да подкрепяме Украина, нейната териториална цялост и отпора, който дава на Русия. Моите въпроси. Какво смятате за свободата на мореплаване в Азовско море? И в частност Керченския проток. На второ място, какво мислите за турската позиция по украинската териториална цялост. Благодаря от името на ГОЕ. Благодаря ви, господин <laughs> министър. Благодаря ви. Е, Зеленски наистина беше подкрепен от 74% на изборите. Той спечели убедително. Това е ясен сигнал, че украинците искат мир. Ако някой не иска мир, това са новите групи на неонацистите, които живеят от продажба на оръжие. Като говорим за оръжие, Сигурен съм, че вие ще признаете, има много предизвикателства пред Украина. Аз се питам, защо една страна харчи толкова много за въоръжаване, след като има толкова много други проблеми и не може да изхрани народа си? Какво мислите за това? По въпроса за антикорупционните закони, Стана дума вече за приватизацията. Знаем, че когато Русия се ангажира с приватизацията, корупцията само нарасна и от това се облагодетелстваха олигарсите. Има ли някакви признаци, че новият президент иска да продължи с приватизацията? И накрая. Питам се защо Зеленски се срещна преди няколко дни с неонацистската група C14, които са терористична организация. Помагат ли подобни срещи мирния процес? Също така се питам защо премиерът присъства на проява, организирана от неонацистски батальони – говорим за хора, които са против мирния процес. Защо тогава имате контакти с тях? Благодаря ви, господин Волис. Господин Пападакис, независим. Ще говоря гръцки. Благодаря ви. Конституцията на Украина забрани Украинската комунистическа партия на 19 август Киевския съд забрани комунистическата преса. И също така имаше забрана за участие в избори. Отговаря ли това на Декларацията за правата на човека, на демокрацията, Вашето правителство, подобно на предходните правителства, същевременно подкрепя фашистски групи, както каза и преждеговорившия, неонацисти. А на практика за Европейския съюз комунизма и фашизма са еднакво сериозни. Какво бихте казали за забраната на комунистите да разпространяват идеите си? Благодаря ви, госпожа Каниете. Благодаря ви, господин министр. Вие сте добре дошъл. Първо по формулата Штайнмайер. Много ме зарадва това, че вие очертахте най-важното за Украина в изпълнението, но също така е важна и политиката на Русия и инструментите, с които тя разполага, пропагандата. Много внимавайте да не излезете виновника в очите на международната общност. в даден момент Русия ще опрекне Украина в липса на политическа воля и липса на резултати по изпълнението. Знаем какво се случи в миналото, когато балтийските държави извоюваха своята независимост. Имахме не 70%, а 95% новоизбрани депутати в парламента – Това има и хубавите си страни, защото се учиш от добри източници, а не от лоши. И сега въпросите. Първо, връзката между МВФ, Прима банк и е, раз, разпределението на кредитите и отпускането на кредити в Украина. Имам предвид денационализацията на частни банки. Интересуваме също така как ще се изпълни закона за земеползването, тъй като Украина има една от най-плодотворните почви в цяла Европа. И аз се питам дали инвеститорите отвън вече не си задават въпроси за критериите инвеститори и от Русия, и от България, и от Румъния, всички, които идват отвън, имат много повече пари да купят вашата земя. Трябва да си я пазите. Няма да повтарям казаното от останалите, защото те бяха достатъчно изчерпателни. По-скоро ще чуя вашите отговори. Благодаря, господин Базеско. Благодаря ви, господин председател. Господин министр, благодаря ви, че сте тук. Наистина, тук му е мястото да говорим за Украина. Имам два въпроса. Първо, честно казано, много се очудих на леснината, с която Украина прие формулата Штайнмайер. Ако позволите, това става, това означава да превърнеш Украина в Приднестровие. Вече не може да се каже, че Украина е унитарна държава. В Донбас и Луганска област – Знаем какво се случва с подкрепата на Украина и това ще е резултата, ако планът се приложи 100%. Второто ми наблюдение. Член четвърти. от споразумението за асоцииране. Това е споразумение, подписано дори от самия мен. И тъй в този член се споменават мълцинствата. Аз не бих осъждал действията на украинския парламент или правителство, но според мен се прави голяма грешка, когато се решава на младсинствата да не се позволи да изучават своите родни езици, например унгарски, румънски. Вместо това, вие ги задължавате да се образоват на украински език. Това би могло да доведе до напрежение и в Западна Украина. Благодаря, господин Базеско. Предпоследният въпрос Благодаря ви. Благодаря на господин министъра. Моите въпроси са сходни с тези на колегите. Интересуват ме бъдещите ви планове по отношение на националните мъцинства – Е, защото се оповести новината за отделен закон за националните мълцинства. Какъв ще бъде този закон? Знаете ли нещо за него? И вторият ми въпрос. Той се отнася до административната реформа. Има някои слухове, за това, коя област ще се е, слее с Лвовска област. Вярно ли е това? И на трето място като външен министр, вие ли одобрявате външните отношения с трети страни? И накрая господин Кобилиус, председател на Евронест. Благодаря ви. Добре дошъл, господин министр. Два въпроса. Първия по мирния процес. Разбира се, ние можем само да похвалим а, украинското правителство, макар че ключът за мира е в Кремъл, а не в Киев. Ние не можем да а, насърчаваме Украина да изпълнява нереалистични формули. Какви са условията за изборите в Донбас, разрешаване, например, и други условия. Всичко това е напълно правилно, но очаквате ли, и това е първият ми въпрос, тези условия да бъдат изпълнени до края на идната година? тъй като, доколкото разбирам, идната година предстоят и местни избори. Ако това не се случи, вие споменахте възможния план Б. Някакъв вид кипърски модел на замразен конфликт. Бихте ли казали няколко думи за това? И накрая мирния процес. Всички ние можем да се съгласим. Мирът не зависи само от Украина. Това е най- едно от най-големите предизвикателства на европейския континент. Неотдавна предложих в Европейския парламент, след като има специална комисия за Брекзит, защо да не се направи специална комисия и по мирния процес в Украина? Спирам до тук. Останалите въпроси следващия път. Благодаря ви, скъпи колеги. Доста въпроси. Виждате, господин министр, че Украина има много приятели. Колегите проявиха голям интерес. Те от години следят положението във вашата страна. Разполагате с 15 минути за отговор. By, by variety of, of views here and how you can manage to, you know, to come to... Благодаря много. Ще се опитам да се спра на всички въпроси и по-конкретно на нацистите, комунистите и въпроса как е, харчим толкова за оръжие, след като нямаме какво да едем в Украина. Това не е точно така. Ние имаме с какво да се храним. Получаваме и подкрепа е, за 5 години нашия растеж от 0 се качи на 4, и няколко процента. Финансово, политическо също така ни подкрепят приятелите, които имаме в Европейския съюз. Разбира се, ние можем да си позволим да извършваме планиране, за да знаем как да излезем от неприятното положение – дали харчим толкова много за оръжие. Не съм съгласен с преценката. 2,3% се отделят. Като добавяме още 5,6% за сигурност и отбрана, ние според мен трябва да стигнем до 20% за да не позволим нападение срещу нас. Но каквото и да направим, не можем да се отбраняваме срещу червената армия. Необходимо е обаче да развиваме своите въоръжени сили и въздухоплавателни сили. Знаете, че един от нашите кораби беше отвлечен от Русия. Това беше кораб на мисия на НАТО. Но поне благодарение на НАТО този кораб вече се върна при нас. Що се отнася до неонацистите, много е трудно а, да се твърди, че е, един евреин от е, Южна Украина, какъвто е господин Зелински, в неонацистски настроения. Е, просто немислимо е това, че човек не може да си въобрази подобна връзка. И да се е, обвиняват украинците в пронацистски чувства. Просто е, Пит, питали са ме и преди, казват ми, но сред вас има радикали. Да, да, за съжаление. Човек се радикализира, когато губи хора наляво и надясно, когато 17% от територията е, е отнета 2 милиона е, души население на, в Крим е, са анексирани, завземат се производствени мощности, наводняват се мини. И, и се раздават на чужди интереси. Е, е, естествено, е, ние не можем да не се радикализираме при тези обстоятелства. Уверявам ви, че когато възстановим мира на нашата земя, ще се върнем отново в обичайното си полузаспало състояние на, на земеделци, които си гледат нивата и не пречат никому. Е, вече сме е, интегрирали е, всички полувоенни формирования, които защитаваха територията ни в редовните въоръжени сили, поддържа се ред и дисциплина, няма, няма екстремизъм. Що се отнася до протестите по улиците, естествено, ние, ние контактуваме с е, тези хора е, и, и тези протестиращи твърдят, че формулата Шталмайер е равносилна на капитулация. Е, и аз съм съгласен с казаното от вас. И как можем да, да, да, да гарантираме, че Русия ще спази своята част от оговорката, когато сме изтикани, сме притиснати до стената. Не, не, ние не сме наивни и, и, и добре знаем, че е, Русия можеше да, да, да, да, да се промени, да, да, да се вразуми още преди 5 години, е, когато стана ясно, че украинците няма просто така да се предадат. И кажете, преднестровизация, а, а, е, дълга дума. А, е, е, ние е, сега разговаряхме с външните министри, с вашия румънския външен министр. И, и той за точно, точно, точно това ни предупреди, че има такава опасност да се оформи нещо подобно на Приднестровието. А, но, но това е тактика на руснаците. Нали, те, те се захващат за, за едно малко парче земя и, и, и, и, и така в мъртва хватка е, хващат онези, е, е, които не са се избавили от руското влияние овреме, както на времето направиха балтийските държави. Това е цената, която плащаме за, за бездействието си до сега. Що се отнася до реформи, до, до борба с корупцията, децентрализация и така нататък. Ние се учим от опита, особено на източноевропейските е, страни, Полша особено. Когато Полша, мисля, преди 9 години се опита да извърши такава административна реформа, е, на, на, на, на местните общности и области, е, ние склоним на там вече 3-4 години е, децентрализираме фактически, даваме правомощия, бюджетни средства, някои е, са доволни, и други обаче не, или, или се бавят в този процес. Е, и сега сега мислим дали, дали да, да увеличим стимулите или да наложим една административна реформа отгоре, да, да създадем нова Украина. И е, е, такова отношението ни към населението на източна Украина. Ние заявяваме, че повече от правата, за които те настояват, могат да бъдат постигнати по линия на децентрализацията. Това число за езика. Е, и на, нашето е, законодателство допуска е, ползването на майчения език във всички случаи, всички обстоятелства, нали, с изключение на административните отношения, там официалният език е и си остава украинският. А, и знаете, на времето, по време на комунизма, ние е, е, е, бяхме в неравностойно положение, украинският език бе пренебрегван. Аз като ходих на училище, учих украински като чущ език по два часа на седмица. А, а, и може си представите нали, какъв украински се учеше. А, и сега, а, разбира се, а, а, а, ако се опитваме да си върнем страната, да си върнем културата и език. И разбира се, някои местни общности се отнасят с неразбиране. Например, унгарската а, общност. те, не, обясняваме ви, не можете реалистично да, да очаквате 100% навсякъде е, да, да се ползва унгарски язик. И, и, и трябва, да, е, трябва да учите, трябва да, да освоите и украински, за да може да се интегрирате в е, общо украинското общество. За ако искате да сте юрист, медик или така нататък. И в момента имаме 74 училища, където се преподава на унгарски язик въвеждаме в учебните програми украински и предмети на украински, в това число историята на Украина се учи на украински, очевидно. И, и, и в момента търсим някакво равновесие между езика на мълцинството и езика на мнозинството в учебните заведения. С унгарската общност също така е, е, приехме е, действието на закона да бъде отложено до 2023 година за съжаление, нашите унгарски приятели някакси не разпространяват постигнати такива договорености. не, не, не, не, не, не се говори за това, как, какви отстъпки прави централната власт. Аз миналата седмица, в, преди две седмици в Нью Йорк, се е, срещнах с унгарския министр. Ще организираме официално посещение на министър-председателя Орбан – в Украина. Сега да намерим е, е, време. Трябва да ви кажа, че програмата ни е доста натоварена и президентът е, непрекъснато общува с всякакви обществени протестиращи групи. Нека накрая ще става дума за бъдещето на страната. А, по-нататък така наречената Private Bank, частната банка. Това беше най-голямата украинска банка по време на приватизацията. Както казват американците, прекалено голяма е, за да бъде оставена да, да пропадне. И е, там повечето спестявания на гражданите са в тази банка. И е, сега, бе взето едно решение да се приватизира банката, е, не особено лоялно и все още съдът не се е произнесъл относно законосъобразността на цялата тази операция. Така или иначе, президентът, президентът е категорично е заявил, че ако се окаже, че процедурата е незаконосъобразна, тя трябва да бъде отменена с, с е, евентуални е, обещетения. Но така ли е, че в момента е, тази банка е държавна и следва да служи на украинците. Що се отнася до Лукашенко и Зелински? Е, сега повече е, е, е, интересни разговори се водиха последния път между двамата. Е, в същото време е, се усеща, че е, белорусите е, е, им припарва от изток. Е, и ние казваме на нашите белоруски съседи, че руснаци са опасни не само за Украина, която решила да бъде прекалено независима. Казваме, че, че съдбата на Украина очаква всеки съсед на Русия е, е, режима на Путин се, се опитва да завземе все повече и повече контрол да, да, да, да управлява с желязна ръка собствената си е, територия и рано или късно ще посегне и на Беларус. Така че Лукашенко вече не може да бъде наречен последния диктатор. Е, той още взето губи палмата на първенството е, в полза на, на Путин. Поне това, това се вижда от нашите разговори. Иначе с Лукашенко се обсъждат много економически въпроси, бъдещи проекти това число проекти, благодарение на които нашата част от Европа така, би могла да, да бъде по-единна. Нали? говорим за е, примерно по инфраструктурни проекти, речен транспорт и така нататък. А преводачите, казва председателят, дават на заседанието още 5 минути преди да си тръгнат. А, така, приватизация на, на поземлената собственост. Не мога да твърда, че съм напълно запознат с поземлената реформа. миналия път нашия министр-председател говори за някъде 5-6 форми на приватизация, които се разискват. Малко са държавите по света обаче, които не допускат частна собственост върху земята, очевидно. Е, и е, е, положение, че територията е голяма, земята е плодородна, и това, това национално богатство не може да остане не, а то е сериозен фактор за благоденствието на украинската економика. А, сега. За сега се смята обаче продажбата на земя само, да, да бъде възможна само на украински граждани. Обмисляме за привличането на чуждестранни инвеститори, как да да привлечем техния интерес към, към украинската земя. Е, обмисля се за концентрацията на собствеността, кой е чуждестранен инвеститор и така нататък. Мога да ви кажа, че законодателството е прието преди 11 години. А, обаче от тогава насам парламентът се по един или друг начин гласува мораториум върху прилагането на, на закона. Ние ще го вдигнем този мораториум и, и ще впрегнем това национално богатство. Сега, много, много, относи, много, много основателен въпрос за равнопоставеността на купувача, бил той украинец или, или чужденец. Да. Следващия октомври ще отворим пазара Междувременно, е, нашия министр на финансите търси възможности за финансиране, това число микрофинансиране при много изгодни и при ниски лихвени проценти е, за онези, които желаят да придобият земя и да, да я обработват. Да... Нали, аз не, не, не съм специалист, не съм економист, а, но мисля ви давам една представа за, за нагласата на, е, на, и, и намеренията на, на украинското правителство. Още няколко неща за размяната на затворници. Е, много деликатен въпрос в Украина. Става дума, нали, техническия термин е доброволно едновременно освобождаване. И не става точно за размяна, но така или иначе следващия път ще бъдат включени повече от стотина души но в украинските е, затвори остават все по-малко и по-малко руски граждани. Е, така че имаме три групи лица. Украинци в Русия, украинци в окупиран Крим и украинци, за съжаление, в другите окупирани територии на страната. Не може да си представите колко е сложна конфигурацията и, и сами може да да си дадете сметка колко лесно е това. Извинявайте, но да пуснем преводачите да си ходят, с това приключвам. А, да, добре, добре, Комунистическата партия. А, тя е забранена от преди няколко мандата, от преди няколко правителства и честно казано аз не знам много украинци да скърбят за съдбата на комунистическата партия. А, знаете колко ни, колко ни струва комунистическия режим, големия глад, е, по времето на Сталин. Иначе, а, идеология не би следвало да бъде из, изваждана от закона, да бъде забранявана чисто теоретично. когато става въпрос за политическо действие, а, не, е, не, не, нещата са други. А, е, сега те се прибоядисаха, станаха социалисти, много от комунистите. Сега дали а, ние като украинско общество а, сме готови да, да подходим отново непредупедено към партия под името комунистическа. Не знам, да, да мине известно време да, да а, е, а, е, се поуспокоят страстите и може би някой ден и това ще стане. Благодаря ви, господин министър, за отделеното време. Благодаря ви, че от Люксембург до Брюксел дойдохте за това. Е, желаем на Украина на добър час в бъдещото и развитие. Колеги, точка разни няма. Е, мога да обявя само, че следващото ни заседание ще бъде тук в Брюксел на 6 и 7 ноември. Закривам